Първо ще чуем изявление на заместник председателя на комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи за положението в Либия. вам давам думата на господин външния министр Берт Къндърс. Ще изчакаме само още минута. Господин Кондер, заповядайте. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, приветствам възможността заедно с вас да обсъдим една толкова важна тема. Е, изказвам се от името на върховния представител госпожа Могерини. Има предизвикателства в Либия, но има и напредък от последния ни дебат тук. На 17 декември беше подписано споразумение, политическо споразумение с Либия. Беше назначен и временен съвет за сигурност. Същевременно върховният представител още на 8 януари пътува на място, за да разговаря с този съвет и да обсъди каква помощ може да предостави Европейския съюз. Тя също така им напомни, че има 108 милиона заделени от ЕС за Либия, но се изчаква заработването на правителството на националното съгласие. Мисрата и Таврага подписаха споразумение на скорост, което сложиха край на връждата, започнала още 2011 година. Имаше и споразумения между Савия и Зантан, западно от Триполи. Имаше и споразумения в южната част – с туарегите. На 25 януари се проведе гласуването в съвета за одобряване на либийското политическо споразумение и отчитане на напредъка в политическия процес. Същевременно Камерата на представителите не одобри всичко, което беше предложено. Ще трябва, разбира се, преговорите да продължат, но ние се надяваме, че тези, които вземат решение в Либия, ще разберат, че няма альтернатива на представенето на всички региони и политически групи в страната. Само това ще спре тероризма и нестабилността а тероризма наистина заплашва целостта на Либия. Ако се стигне до правителство на националното единство, ще може да се води реална борба с Даеш. Самите либийци ще бъдат тези, които ще бъдат в основата на новия апарат за сигурност на страната. Ние ще помагаме в обучението. Европейският съюз участва активно тук – ние имаме звено в Туни, ще продължим да подкрепяме и усилията на ООН. Държавите членки също решиха, че трябва да се мисли за капацитет за планиране и разширяване на мисията на ЕОБМ. Е Същевременно трябва да се мисли и за подкрепа за полицията, митниците, охраната на границите и миграцията. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, сложен е процеса в Либия, но все пак постигнатото споразумение е някакъв пробив, който трябва да приветстваме. Иначе страната е в хаос, тя е на ръба и на економическа катастрофа, а ние като съседи на Либия трябва да подкрепяме процеса на ООН. Трябва също така да подкрепяме и правителството на националното единство. Благодаря ви. Сега се обръщам към господин Брок, но не го виждам в залата. Добре, госпожа Габриел има думата. Благодаря, господин председател, господин министр. Днес наистина приоритетът в Либия е сформиране на правителство на националното съгласие. Могат само да бъдат подкрепени безпредседентните усилия на Мартин Коблер. Създаването на правителство в Триполи е ключ към преодоляването на политическата празнота в страната, която е пространство за разпространение на тероризма трябва да се подчертае и отговорността на либийската страна не само към своите граждани, но и към другите страни от региона на Сахел, включително Мали и Буркина Фасо. Ние отдавна разбираме, че положението в Либия е залог за сигурността в региона и в света. В средносрочен и в краткосрочен план ролята на Европейския съюз и на международната общност е да съдействат на различни фронтове на правителството, което ще бъде сформирано. Да се окаже помощ за управлението на границите, да се изпрати една нова гражданска мисия. С оглед на тези приоритети трябва да работим съвместно и с международната общност с цел економическо възстановяване на държавата тъй като ако економиката се срине, правителството ще бъде безпомощно. Трети елемент – координацията и взаимната допълняемост на помощта на международната общност. Те трябва да бъдат организирани. Европейският съюз, ООН, е, Арабската лига, Организацията на африканските държави имат всеки от тях своята роля в помирителния процес. Само заедно можем да направим така, че положението в Либия да няма още по-тежки последици за всички ни и то всеки ден. Благодаря. Благодаря, господин Бощинар. Благодаря, Министър Кундърс, скъпи колеги, информацията от Либия е за държава в гранично състояние. Хуманитарната ситуация е отчаяна и се нуждае от спешни мерки. Даеш пуска корени в региона те са започнали с 100 бойци на либийска територия, сега там има хиляди. Трябва да положим усилия, за да се премахне тази опасност. Трябва да се създаде правителство на националното единство и трябва да апелираме към Камерата на представителите да постигне компромис а, и това трябва да бъде възможно най-бързо. Това ще бъде обаче само крачка в правилната посока, защото има много спешни и сериозни предизвикателства. Не искам да пропускам и, пропускам и друга точка. За сега а, имаше само заплахи за санкции, те никога не бяха приложени трябва на практика да приложим санкции към хора, които противодействат на положителното развитие на политическия процес. Трябва да помогнем за преодоляване на хуманитарната криза. За това е нужна помощта както на Европейския съюз, така и на международната общественост. Президентът на Нигерия, господин Бухари, каза, че положението в Либия се превръща в огромен регионален проблем, не само национален. А това е регион, който е изправен пред много предизвикателства. Либия има нужда от армия, която да се бори срещу Даеш. Това обаче не може да стане без подкрепата на международната общественост. Господин Тамък сега има. Господин председател, докато продължават разговорите с ООН, трябва да сме оптимисти, че споразумението, което е изключено миналия декември, може да бъде изпълнено. Същевременно преговорите винаги отнемат време, а ние виждаме, че Даеш присъства в региона. Всъщност обсъжда се напредъка в Ирак и Сирия. Радвам се, че сега в Рим се обсъжда и Либия. Приветствам новината, че САЩ смята да извърши военна офанзива срещу ИДИЛ в Либия. От доклада се разбира, че френското правителство не възнамерява да предприеме военни действия, но аз се надявам други държави членки да подкрепят подобни военни действия, така както бяхме активни, когато падна режима на Кадафи. Имайте предвид, че не успеем ли в Либия след Сирия и Ирак, това означава, че цялата ни политика за съседство се провалия напълно, особено като се има предвид мигрантската криза. Благодаря, господин Теличка. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Първо искам да изразя високата си оценка за усилията на колегите от другите политически групи за този проект на резолюция. Мисля, че стигнахме до много добър балансиран текст и е, той е много широко подкрепен. Това е най-важното. Надявам се това да проличи в гласуването. Както вече беше казано, днес е, ни бе припомнено положението не само в южната част на страната, а и в целия регион на Сахел. Целият регион е в криза. Това не го припомни президентът. Има възможно най-висока концентрация на оръжия в района. В продължение на години се практикува трафик на хора и той само се усилва. Има трудности за хората, за малцинствата, за мигрантите. Крайно време е да успеем да стигнем споразумение, но разбира се, това споразумение трябва да може да бъде подкрепено. Какво правим, за да помагаме на Либия? и какво трябва да направим, за да й Мисли Мисля, че задължително трябва да общуваме само с онези субекти, които са страни по споразумението. Това е абсолютната предпоставка. Знаем, че понякога някои от нашите държави членки, някои от нашите политици използват така наречените неформални канали. Това не е нещо, с което можем да си играем. Общо взето, с изключение на бреговата ивица, всичко е в ръцете на Даеш, а това е територия недалеч от Европа. Следователно, на лице са всички предпоставки за широк конфликт, в който Идил да се окаже печеливш мисля, че трябва да използваме максимално днешните възможности. Това, което се предлага сега, няма да бъде лесно, но трябва да се подкрепи и според мен ще се стигне до там, ако не сполучи политическото усилие като крайна мярка да се използва интервенция. Това е само наистина мярка крайна. Благодаря, господин Кузо. Благодаря, господин председател. Виждаме, че има трудности да се изпълни политическото споразумение в Либия от страна на ООН. Също така, като че ли има неохота да се откажем от този бавен, но сигурен път. Отново се говори за война. Отново НАТО иска да се проведе военна намеса. До какво доведе мината военна намеса? на НАТО в Либия. Загинаха хиляди невинни хора и единствено процъфтя тероризма. Ние напълно отхвърляме идеята за военна намеса. Не може НАТО да замести ООН. Трябва да се спре износа на оръжие, износа на милиции, закупуването на петрол от тях – трябва да се изпълни резолюцията на съвета за сигурност на ООН. Благодаря колегата Лок Билер. Благодаря. Най-спешната задача на Европейския съюз е да подкрепи ООН в усилията и да постигне единство на правителството в Либия. Връждуващите политически групи трябва да а, се обединят а, и да покажат своята политическа воля. А, извън всякакво съмнение е, че не са били а, отчетени интересите на групи от населението. А, но без общи действия на правителствата от Триполис и Тубрук не може да се постигне напредък. В а, хаотичните а, либийски условия Ислямска държава процъфтява. Всички усилия трябва да са насочени към борбата с ИДИЛ, който обаче обмисля въоръжена намеса за решаване на нещата, не е прав те ще претърпят не само карах, а ще налеят масло в мелницата на всички, които се опитват да пропагандират намесата, която е неподходяща за държавите. Въоръжено трябва да се подходи в борбата с а, а, трафикантите, но според мен това няма да донесе желания а, успех. А, изчезват хора, а, беженци живеят при невообразими условия. А, това е съвършено неприемливо, но ако международната общественост не иска втора Сирия, трябва да подкрепи гражданското общество. И трябва да бъдат подведени под отговорност на международно ниво всички престъпници. Благодаря. Има въпрос с синя карта към вас, господин Касталдо. Една минута. Господин Танок има въпрос. Господин Пермуи също получи въпрос с синя карта, но за съжаление е твърде късно. Съжалявам. Господин Касталдо сега има думата за 3 минути. Че, президенте, la politica ai giorni nostri è affetta da un male terribile la Положението значително се е влушило в Либия и от тук последиците могат да бъдат много тежки. Един от хроничните проблеми при това положение се задълбочава от политиката на господин Ренци, по отношение на Либия. Мисля, че трябва да имаме ясни цели и ясна представа за това какво искаме да се постигне в Либия. До сега, е, общо взето, бяхме абдикирали от положението, нищо не се правеше. Това е престъпно след станалото в страната през 2011 година. най-напред Блументал привнесе объркване след това економическата политика на президента Саркози, който искаше да разшири френското влияние в Африка. Всичко това има ужасни последици и така се стигна до ужасното влушаване на ситуацията. Особено като изходим от ролята на Франция в Африка. Сега различни неща трябва да бъдат взети предвид. Е, дипломацията, включително тази на САЩ, е, ни най-малко не допринесе за решаване на проблемите в Либия. Прекалено много се стремим към а, е, бързо решение, особено след събитията в а, Париж. Опитваме се да решим проблемите с Даеш а, бързо и категорично. Но политиката на държавите членки и на Съюза общо взето не дава никакъв резултат. До сега сме свидетели на пълна дезориентация в тази политика. Ако се тръгне по военната пътека и се започнат бомбардировки, да не забравяме какво е ставало в миналото при използването на този подход общо взето ще стане същото както след Тикрит при Садам Хюсейн. Няма да има никакво решение, никакво развитие. Това е резултат не на идеологии, а на едни елементарни политически грешки, които бяха допуснати по отношение на Либия. Също така, онези, които на място споделят нашия подход, в бъдеще ще бъдат заклемени като колаборатори на чужестранните нашественици. Трябва да им спестим тази съдба. Затова нека не изпадаме в този капан. Нека не се стремим да изглеждаме по-силни и върховни. Нека не изглеждаме така сякаш е, превъзхождаме либийците. Ние трябва да помагаме, за да се подобри положението в е, Либия и е необходимо на различни равнища да изковем контакти, за да можем чрез тях да влияем върху тази ситуация. Благодаря ви. Много е важно това споразумение. Всъщност, Европейският парламент обяснява, че заради ембаргото Либия няма как да се защити от Даеш. че тези в чужбина единствено искат да контролират ресурсите на страната. Ние изобщо не помогнахме на Либия да се пребори с ИДИЛ. Сега ИДИЛ стига до вратата на Европа. Не мисля, че това, което се направи по отношение на Либия, беше координирано. Не е изключено да се стигне до пълна липса на контрол върху либийските граници. Това ще се отрази и на Европа. Да, наистина, либийското правителство наследи ембаргото, наложено над Кадафи, но нима ние в Европа не разбираме, че ситуацията се е променила. Господин Кадафи вече не е там. Нека има ново споразумение с Либия. Има над 400 000 мигранти, които сега са в Либия, но са готови да тръгнат към Европа. Не е изключено висок брой терористи също да се смесят с тях. Призива на парламентаристите в Тобрук трябва да се приеме много сериозно. Знаем за изпратеното писмо от парламента, той е в ръцете ми. Госпожа Дотс, една минута. In my constituency в Северна Ирландия, в мой избирателен регион, има много изострено отношение към тероризма. Комисиите от британския парламент критикуваха Тони Блер за неговото нежелание да даде ясни отговори на ясни въпроси свързани с компенсацията на жертви на ирландския тероризъм още по времето на Кадафи. Става въпрос за жертви невинни хора. За да се постигне мир, трябва да има финансово решение за жертвите на тероризма. И а, тези е, решения трябва да предвиждат е, свободи и сигурност е, на е, потенциално застрашените мълцинства. Трябва да се солидаризираме с жертвите на ирландския тероризъм е, и тяхното право на компенсация. Сега господин Брок за минута и половина. Господин председател, господин а, Гонцато, а, господин представител на съвета. Мисля, че трябва да видим, че решаването на проблемите и постигането на мир в Либия е с хуманитарен въпрос, въпрос на хуманност, но те засягат и собствената ни стабилност. За това а, трябва процесът започната в Копла да бъде подкрепен от държавите членки, от върховния представител на Съюза и а, трябва да започне нашата мисия София в териториалните води а, те ще се борят срещу трафикантите на хора, за да се овладее беженският поток и да се предотвратят отрицателни явления и развитие, свързани с Италия и другите държави от първа линия економическата помощ, помощта в областта на сигурността, които ще допринесат за стабилността на държавата, така че да има функциониращо правителство а, са нужни, но почти никой от държавите поели финансови ангажименти не са внесли а, обещаните средства за да се постигне промяна в държавите от Северна Африка, за да се борим срещу ИДИЛ за да има контрол върху петролните полета в Либия и Алжир, за да избегнем ситуация като в Сирия и Ирака, трябва да действаме. Благодаря, господин Панцери, за две минути. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Разполагаме с проект на резолюция. Споразумението с Ливия ни дава уникална възможност да преодолеем неустойчивото положение там и да помогнем на страната да се превърне в демократична държава с гаранции за народа, гаранции за създаване на върховенството на закона, и за изграждане на правителство на националното съгласие. Нашата задача днес е да направим всичко, на което сме способни, на политическата и дипломатическата сцена, за да помогнем на либийците да направят правителство на националното съгласие, с максимално приобщаване на различните субекти, които могат да допринесат за установяване на демокрацията в страната. Значи, комисията и съветът работят много съгласувано и трябва да продължат тази работа. Либия всъщност е наша страна съсед. Е, и е много важно там да има стабилност, защото това означава стабилност и за нас. Е, трябва да се работи не само на национално равнище, но и на местно равнище. Дайте си сметка, че в Либия има много племена. Дайте си сметка за фрагментацията там. Е, този фактор може да допринесе за стабилизирането на страната, както и за пълнататъчното и фрагментиране. Както и в миналото, международната общност трябва да работи в много тясно сътрудничество с различните властови центрове, които имат роля в Либия. Господин Демесмекер. Дебатите за Либия всъщност са доста повторителни в Европейския парламент. Винаги не ни стига времето, за да говорим задълбочено да за Либия, но винаги споменаваме също така анархията там, хаоса, отчаянието на хората, ислямска държава, която продължава да завоюва териториите в Либия, които губи в Сирия. Всъщност на 300 км от Европа те вече са на линия. Същевременно Судан, Нигерия е, също допринасят за успеха на ислямска държава е, в Либия. Това е огромна заплаха за Европейския съюз. Сформирането на легитимно правителство е най-важното условие – нещо да се промени. Дано това се случи и с подкрепата на Африканския съюз. Трябва да се осъществи напредък дори и с цената на интервенция. Благодаря, госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. Аз не съм такъв оптимист като вас. Страхувам се, че е, в Ливия ще има още една война, защото знаем, до какво води нашата война с тероризма. Денка да не забравяме, че беженците са резултат от хаоса, който ние сеем по света. Чужестранните бойци непрекъснато говорят за ислям, обаче те се възприемат. Те възприемат сами себе си като едно поколение на войната. Няма да успеем да разсечем Гордиевия е, възъл, освен ако не привлечем кюрдите към преговорите, ако не им помогнем да участват в тях. Е, това са е, хората, които истински желаят да преборят идил. През 2011 година а, ние отворихме а, вратите на тази страна за ИДИЛ, а сега говорим за следваща интервенция, без а, дори да съществува Либийска държава в същинския смисъл на думата. Ние е, не трябва да се намесваме по този начин в е, Либия заради колониалното и минало. Господин Себастия. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Европейския съюз е, не е играл много положителна роля в Либия. Имаме множество съмнения с това с кои части да сътрудничим, с кои милиции да сътрудничим, кои да отхвърлим. Гледните точки са най-разнопосочни и противоречиви. Сегашният мирен процес трябва да получи нашата подкрепа. Освен това, трябва да помогнем на бежанците. Бежанците, които страдат ужасно. И освен това, които създават атмосфера на нестабилност в Средиземно море и съседен Тунис. Освен това, случи се дипломатически инцидент с американски власти, той говори за това какви проблеми възникват, когато се намесим без да сме искани. Господин Себастия, ще приемете ли въпроса синя карта от господин Карвар? Приемате ли? Благодаря, колега. Съгласен ли сте, че Европейския съюз, ако се намеси, ще доосложни ситуацията? Не трябва ли да оставим на местните а, и намесата на Европейския съюз а, и вмешателството му не влушава ли допълнително ситуацията? не споделям вашата гледна точка. Според мен Европейския съюз не трябва да участва военно. Казах ясно, само че Либия не е безинтересна страна за нас. И в нашата конституция е, е заложено изискването да помагаме на чуди страни в беда. Господин Финч, благодаря, господин председател. В подкрепа на Дейвид Камерън за резолюцията за отхвърляне на режима на Кадафи в Либия е класически пример на късогледите реакции, които напоследък виждаме в международен план. Е, сваля се диктатор, обаче след това се създава анархия и ислямска държава се възползва от това. До какво се стигна? Ами до хуманитарна криза на външните граници на Европейския съюз. Видяхме какви са последиците, виждаме ги в Средиземно море, в скандинавските държави, в Кале и знаем какво стана на ска. Сега искаме, се иска и военна мисия за справяне с положението в Либия, както Е, бе казано миналата седмица на срещата на Комисията по отбрана. Предлагам е, правителството на Великобритания да се получи и да престане да се меси е, и да сваля лидери без да обмисля възможните последици. Има въпрос с синя карта. Заповядайте. много внимателно ви слушах. Правилно ли разбирам казаното от вас? Смятате, че е било много лошо това, че а, се е помогнало за свалянето на Кадафи, либийския диктатор. Ако дадена държава се меси в други държави, без да има конкретен план за оправяне на положението там, вместо да подобри нещата, всъщност довежда до ужасно тежки последици за всички живеещи там. Създават се възможности за развитие на тероризъм и тежки последици по собствените граници на съответната държава. Госпожа Арнауту, една минута. Благодаря. Ситуацията в Либия последица от намесата на Никола Саркози под егидата на НАТО. Това доведе до падането на Гадафи единственият, който може да обедини няколко стотинте племена тази страна, въпреки е, петролното си богатство, е в хаос. Единственият е, изход е, е да се обединят онези племена, които са против Ислямска държава. Има съмнение, че Ислямска държава участва в трафика на нелегални иммигранти, което не е очудващо сред мигрантите, които влизат в Европейския съюз, винаги сме подозирали, че има терористи. Знаем, че Даеш навлиза в Либия и това е заплаха за нашата сигурност. Трябва да преразгледаме имиграционната си политика и да сложим край на напускането на кораби от Либия. Господин Шапраят. Господин председател, господин председател на съвета. Положението в Либия е изключително обезпокояващо и трябва да действаме бързо. Атаките на Ислямска държава срещу е, петролни терминали е, в западната част на страната, както и други действия, показват, че всеки ден нашите врагове продължават да печелят територия. Има поне два легитимни, две легитимни основания за намеса в Либия. Първо, бързата бързото разширяване на Ислямска държава и второ огромния поток нелегални иммигранти. Виждам две възможни решения. Първо, нова военна намеса от страна на Европа, координирана с Египет, с цел да се елиминира Исламска държава. Франция не може обаче да я проведе сама. На второ място, центрове за задържане и за престой на мигранти на либийска територия. По тези теми нашите държави могат да се до, да използват услугите на частни служби за сигурност. Господин Преда. Благодаря, господин председател. В Либия имаме чувството за дежавю пак има безисходица. Парламента в Тобрук отхвърли правителството, създадено под егидата на ОНЕ Имаше надежда след подписването на споразумение през декември, но тази надежда беше набързо разбита. Европейския съюз трябва да направи всичко, е, за да се конкретизират процесите на стабилност чрез създаването на легитимно правителство. Докато това не се случи, да ще се възползва от нестабилността и за да затвърди своето присъствие. Това застрашава не само сигурността на страната, застрашава и економическото и оцеляване. Ако Даеш сложи ръка върху петрола, това ще доведе до економическа катастрофа за страната. Очевидно е нужно дипломатическите средства да получат приоритет. Военните, военният подход не бива да се изключва обаче. Правителството не може да поиска нашата а, помощ, тъй като такова правителство няма. Задължителна е една ясна и прие приемлива за всички либийци стратегия. Трябва да работим с тях, за да се установи стабилност. Госпожа Гомеш. Нашата, нашата основна задача би трябвало да бъде обединяването на различните сили, да се помогне на онези, които спират тероризма. Европейския съюз продължава да си заравя главата в пясъка и продължава да си затваря очите за тази задочна война, която се води на територията на Либия. Знаем какви са интересите, знаем, че там е, е, интереси имат Иран и Саудитска Арабия това е задочна война. Политическото споразумение е възможност, която нито Либия, нито Европейския съюз могат да пропуснат. Ситуацията е спешна и за това, и за това споразумението трябва да се използва като възможност, за да се спре а, подема на Даеш. Много важен въпрос е и въпроса с санкциите. Европа трябва да разбере, че основен, от основен интерес за нея е да инвестира в сигурността на Либия. Трябва да се обезоръжат милициите, да се води борба срещу трафика и да се създадат сили за сигурност с единно командване. В противен случай не могат да не може да се управлява, не могат да съществуват правата на човека, не могат да се управляват петролните ресурси. Само така може да се гарантира собствената сигурност и сигурността на региона. Госпожа Фуртига.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 de M. Sarkozy, ancien Както казаха много а, а, колеги тук, а, се вземат а, решения от хора като Франсуа Оланд и след това се виждат какви са последиците от тези авантюри в Либия. Нашите правителства днес всъщност търгуват с терористи, с исламистски терористи от едната страна, от другата страна, но все терористи. Никой не иска да разговаря с парламента на Тобрук, който е основна, основен градивен елемент на евентуалното възможно решение за постигане на мир. Трябва да изпратим сигнал, трябва да изпратим мисия европейски депутати включително и в Мали, за да е ясно кои са нашите приятели в този регион. Господин Милан Мон. Политическото споразумение, което беше подписано през декември, беше одобрено от съвета за сигурност на ООН, съдържаше положителни стъпки за Либия решението на парламента в Тобрук миналата седмица обаче отхвърли правителството. Има разлика в мненията по член 8. Има различия, които бързо трябва да бъдат преодолени, защото политическата ситуация а, само се влушава. Много хора са вътрешно разселени. напредъка на ислямска държава буди а, голямо безпокойство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 Необходимо ни е, е в Либия да се постигне споразумение за едино национално правителство, за да се започне възможно най-бързо борба срещу ислямска държава и да се предотврати дестабилизирането на Либия. Това е от голямо значение и за съседните държави. Либия, освен това, е пряката връзка между зоната Сахел и Средиземноморието трябва колкото може по-бързо да имаме район, който да се бори срещу контрабандата с оръжие и трафика на хора за целта различните а, действащи лица от региона трябва да дадат своя принос. Господин Парньо. Господин председател, драги колеги, след Време е да преминем от думи към дела. За да премахнем този хаос в Либия, но също така да премахнем и заплахата в Либия, в Тунис, но и на европейския континент. Трябва да преминем към действието. Това е и моя призив към европейските институции, съветът. Военните удари трябва да започнат. За тази цел има нужда от върховенство на закон и трябва да се каже на парламента в Тобрук да приеме правителството на националното единство, за да могат да се извършат военните удари и за да, и за да има борба срещу Даеш. Освен това има нужда от борба срещу трафикантите на хора, които сеят смърт. Освен това, трябва, Европейския съюз трябва да предприеме инициатива за економическо подпомагане. Господин Парньо, господин Бонан има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли? Искам да попитам колегата, съгласен ли сте да се свали ембаргото от правителството в Тобрук. Казва се, че ако има, ако бъде свалено ембаргото, тогава по-лесно ще се решат проблемите. А, а всъщност, като се връзват ръцете на, на парламента в Тобрук, се развързват ръцете на мисиоманските братия. За да отговоря на въпроса на моя колега, Днес е необходимо съседите Египет, Марокко, Алжир, Тунис да бъдат участници и партньори на правителството в Тобрук, за да могат да създадат, за да може да създаде едно правителство на националното единство. Що се отнася до, ембарго, до ембаргото, е необходимо да се намери изход, който така че да се преборим с, с Даеш. Благодаря, господин Белдер. Благодаря, господин председател. Холандското председателство е представено тук от господин Кондес, чието присъствие тук високо ценя. Става все по-очевидно, че Либия става територия за водене на военни действия от страна на Ислямска държава. Ислямска държава все повече се установява там. От пропагандни действия за привличане на чуждестранни бойци в Либия – вместо в Сирия. Част от Либийския бряг е под контрола на Ислямска държава, т.е. има пряка заплаха за нашия континент от либийска територия. Европейския съюз се надява да се постигне правителство на националното обединение. Обаче има доста по-тежък сценарий мисюлманското братство и ислямска държава да формира коалиции. Господин Кукан. Господин председател, уважаеми колеги, искам да окоръжа либийските лидери в техните усилия за създаване на правителство на националното единство. Без съмнение, това ще бъде решаващ пробив за Либия и ще даде принос към стабилността и сигурността в целия регион. Надявам се споразумението да се изпълне защото само по този начин Либия може да реши своите е, проблеми със сигурността, хуманитарни проблеми и така нататък. Либия е важна за сигурността е, на региона и за Европа. Там може да излезе опасност и нова мигрантска вълна. Затова ролята на Либия е изключително важна. Европейския съюз трябва да окаже хуманитарна институционална помощ, също така помощ в реформирането на сектора за сигурност. Госпожа Валенсия. Искам да поздравя преговарящите по началото на преговорите, но аз Искам да призова за хуманитарна помощ за Либия. Необходимата помощ не се доставя. Два милиона и половина души имат нужда от нашата помощ. Хуманитарната помощ няма политическо значение, но тя има за цел да реши спешните проблеми на голям брой хора. Ето защо Призовавам комисията, служителите в агенциите да си дадат сметка, че хората не могат да живеят с политически споразумения. Хората имат нужда от храна, жилище, лекарства, имат нужда от решения, които да му осигурят надежда. Господин Башир. Благодаря. Подкрепям преговорите със сътрудничеството на ООН и се надявам, че те ще доведат до постоянен мир в Либия, но действителността на място е особено обезпокояваща. Все повече се чуват призиви към нова военна интервенция в, Сили... в Либия, което показва, че Либия е все по-близо до тоталния хаос. И е, отново става ясно, че международната общност не успява да се справя с положението. Ако Либия отново се разпадне, това ще се отрази много зле на Тунис. Е, последната оставаща светлинка от така наречената арабска пролет. Е, ако искаме постоянен мир, това означава отстъпки, означава търпение, означава на либийските проблеми да си намерят либийски решения. Трябва да подкрепим демократични реформи, защото ако за пореден път а, такива реформи се провелят, а, ще се стигне до още по-голяма трагедия там. Господин Макалистър, една минута. Господин председател, госпожи и господа, с тази резолюция за ситуацията в Либия Европейският съюз с право обръща внимание на една държава, която е на кръстопът. Както чухме, днес хуманитарната ситуация се влушава. Екстрем, екстремистки организации и групировки се разрастват. Египет и най-вече Тунис са застрашени либийския конфликт да се прехвърли на тяхна територия. Европейския съюз трябва да помогне на Либия да изгради национални сили за сигурност, които да могат да гарантират реда в страната. Освен това, трябва да подкрепим спирането на огъня и да предложим мониторинг. Изгледите ни за успех са малки, докато не се създаде правителство на националното единство. Международната общественост трябва да подкрепи Либия да направи тези ключови стъпки. Господин Сант за една минута. Благодаря. Ситуацията в Либия става отчаяна. Екстремистите на Даест разпростират пипалата си. Трябва да бъдат спряни веднага. Европейски съюз обаче изчака да създаде правителство националното единство под егията на ОНЕ. То трябва да спази това решение, за да може да възстанови доверието на либийския народ. Преговорите за правителство на националното единство бяха изпълни с недоверие. Обществото е силно разделено. Не е очудващо, че преговорите а, се натък... бяха много забавени. Освен това бяха допуснати много грешки. Основните участници в либийската драма имат съвършено различни интереси и гледни точки независимо от това дали са добросъвестни или не, те решават бъдещето на страната. Налагането на санкциите е лошо решение, ако се вземе независимо от ОНЕ. Това ще засили подозрителността на либийците към Европа. Трето, има нужда от мерки срещу ДАЕС. Трябва обаче внимателно да се обмисли тайно решение с създаването на правителство националното единство. Господин Петровски за една минута. Благодаря много, господин председател. Вече 4 години от Европа гледаме случващото се в Ливия и последиците, достигащи директно до Европа и във връзка с петрола и във връзка с заплахите. Вече два поредни парламента почти постигнаха правителство на Националното обединение не подкрепя това сътрудничество. Това е добро сътрудничество и трябва да подкрепим това решение и да подчертаем, че в усилията си да помирим тези две конфликтни страни, трябва да внимаваме да не създадем трета и да направим всичко възможно да спрем терористите. Господин Физас, една минута. Благодаря, господин председател. Либия е, е провалена държава след падането на Кадафи, е, държава, която дестабилизира държавите е, е, в региона. Днес президента на Нигерия е, потвърди това. Днес Либия е изправена пред два проблема. Ислямска държава напредва към петролните кладеници. Държавата е в отчаиващо економическо положение, тъй като нейната економика зависи цяло от петрола. Либия се намира на прага на Европа. За това трябва да положим усилия, за да се приложи на практика споразумението от 27 декември. Благодаря, господин Кан. Господин председател, нямаме време да стабилизираме Либия. Ситуацията е ужасна. Е, ИСИС е, завзема територия и има достъп до значителни резерви на петрола. Знаем, че САЩ обмислят е, военен подход, за да спрат напредването на ISIS. В Европа ние подкрепяме Либия чрез отказване на помощ и политическия процес, който да доведе до правителство на е, единството. Либийците искат да се сложи край на пете е, жестоки години. Камерата на представителите в Либия трябва да направи така, че макар и да не е съвършено, споразумението за правителство на единството трябва да се подкрепи, за да не стане ситуацията в Либия е, безнадежна. Европейски съюз трябва да осигури помощ за развитие, но не бива да допускаме военни ръководители да, да, да се възползват и да завземат властта. Либия няма нужда от друг Кадафи. Госпожа Житнанска, една минута. 100 км от южна граница Европи са по 5 роков от... Либия се намира съвсем близо, само на 300 км от европейската граница. Пет години след падането на режима на Кадафи, страната се потапя в хаос. Необходимо ни е бързо да се състави правителство националното единство. Исламска държава напредва и вече напредва атакуват петролните кладенци. Това създава подходяща почва за развитие на, а, тероризма и Либия се превръща в държава, на която се шири търговията с оръжие и хора. Непрекъснато чуваме за случай на нарушаване на човешките права. Стотици хиляди беженци живеят а, в ужасни условия. Затова Либия се нуждае от ясна визия от страна на политическите е, елити и от хуманитар на помощ посоката, в която ще се развие Либия, ще повлияе на цяла Европа. Следващия урок. Господин Келам, благодаря господин председател. Либия е наша съседна държава. Положението там е много тежко. Политическият вакуум се е използвал от Деш и други екстремистски сили и това се отразява вече на Тунис, Египет, Сахел и дори на Европа. От другата страна на Средиземно море се намират близо 3000 ислям, е, бойски на ислямска, бойци на ислямска държава, контролиращи петрола там. Подкрепя се приложението на политическото споразумение от миналия декември и правителството на национално обединение, но ако това предложение не успее, трябва да обмислим други възможности и други решения, евентуална военна интервенция, за да защитим Либия, която е държава съседка. Майк pane presidente dámy a pánové господин председател дами и господа миналата седмица правителството на националното единство не можа да бъде създадено това е много лоша новина отсъствието на легитимно правителство дестабилизира целия район политическия вакуум води до влушаване на хуманитарната ситуация и дестабилизира съседните райони, особено Египет и Тунис. Вакуум, политическия вакуум е плодородна почва за екстремистки групи. Докато не се създаде правителство на националното единство, въздействието на операциите на ООН срещу трафигантите бъдеще ще бъде ограничено и само легитимното либийско правителство ще позволи на европейски кораби да влязат в териториалните му води. Ето защо призовавам международната общност да направят всичко възможно да стабилизира страната. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Петима души са се записали. Ще дам думата на господин Поспишил за една минута. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах дебата и съм съгласен с анализа, представен от моите колеги. Е, положението е отчаяващо. Е, към Европа предстои да тръгнат още е, емигранти. И още нещо а, ни застрашава, а именно да бъдат а, отвличани европейски граждани на либийска територия. А, искам да кажа нещо към представителите на комисията и съвета, а именно европейски гражданин Павел Хуза беше отвлечен през 2015 година. Той работеше в петролна компания и беше отвлечен от терористична организация, която го държи повече от една година. Трябва задължително да имаме това предвид, когато преговаряме с различните групи, защото заплахата от още отвличания продължава. Е Господин Мариас, Една минута. Αρχικά παρατηρούμε ακόμη και σήμερα Виждаме нападки срещу петролната инфраструктура на страната. 80% от БВП на тази страна зависи от петрола. Терористите от Даеш които започнаха да се настаняват до страната след падането на Гадафи, започнаха да бомбардират петролен център. Си... Ситуацията в Либия води до това, че хиляди са принудени да напуснат страната и да станат бежанци. Страните от Европейския съюз трябва да предприемат действия срещу нарешаването на правата на човека в тази е, страна. И освен това, трябва да се направи така, че Турция да престане да подпомага Даеш. Господин Яковчич, благодаря господин председател. Първо говорих за Либия, когато за първи път говорих за Либия в е, Европейския парламент, изредих какво не искаме за Либия. Не искаме директора, а, диктатора Кадафи. Искаме демократична ли, Либия, само че не знаем точно как да го постигнем. А сега знаем ли? Знаем ли как да го постигнем и кога? Можем да го постигнем. Положението е много тежко. Няколко хиляди бандити доведоха до дестабилизация на страни съседки. В миналото Либията на Кадафи щеше да може да устои. Много е жалко, че Европейския съюз не разполага с дипломатическите сили да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 Създава се вакуум в сигурността, който се запълва от а, ислямска държава. Оставили сме Либия сама да се справя с проблемите си а, в момента, а очевидно там а, а, има най-голяма концентрация на оръжие. Мисля, че трябва да обмислим различни начини, по които да се създаде правителство на националното единство. Днес бяха изказани няколко предложения в дискусията. А, искам и се Европа да бъде представена в тези а, преговори а, и съвета също. Когато САЩ и Европейския съюз помогнаха да бъде съборен Кадафи, това беше така, защото смятаха, че в страната ще се възцари стабилност. Четири години по-късно гражданската война едва сега започва, може би да, може би едва сега се очертава край на гражданската война. Страната е разкъсвана от война, границите са неохранявани. Трябва да извлечем полки от своето бездействие, да осигурим цялата финансова и материална сигурност, за да се подпомогне създаването на правителство националното единство и да се е, спре развитието на е, язвата Даеш. Благодаря. Стигаме до края на процедурата на спонтанните изказвания и давам думата на министър Кундерс. Uh, uh, благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за интересния дебат и за важните, важния принос, който дадахте. Всички сме съгласни, че Либия играе важна роля в общата ни външна политика и политика за сигурност. Либия е близо до Тунис, Алжир, близо е до Мали и Нигерия. И съм съгласен с тези от вас, които казаха, че има нарастващ риск от присъствието на Даеш в Либия. Съгласни сме също така, че политическия процес не върви достатъчно бързо Новите власти са креки, имат нужда от нашата подкрепа. Също така сме е, съгласни, че Европейския съюз е толкова близо до Либия, че не може да не се чувства застрашен. Терористичните групи се разширяват и трябва да бъдат ограничени. Даеш е заплаха за петролната индустрия. Е, освен това, това е причината, поради която е необходимо да се намери политическо решение и самите либийци да могат да се обединят срещу Даеш. Социалната тъкан в Либия е много нездрава. Има хуманитарна криза, която трябва да бъде решена и необходимо е да се справим с проблемите с, с, с, с трафикантите на хора и с незаконната иммиграция. Всички знаем, че истинското решение на тези проблеми е либийско правителство, подкрепено от всички либийци, което да работи в интерес на всички либийци и което да има подкрепата на цялата международна общност. Беше зададен въпрос, имайки предвид различните субекти, множеството субекти, милициите, присъствието на Даеш в толкова много части на Либия, възможно ли е да се постигне компромис? Няма да е лесно. Огромното мнозинство либийци не са радикали, те не подкрепят Даеш. Новите власти представляват едно относително умерено мнозинство и ние носим отговорност за това да им окажем подкрепа именно по тази причина. Европейския съюз ще продължи да полага усилия, така че след пет години безредици и несигурност в Либия да се възцари стабилност. Разбирам е, логиката, която кара някои от вас да говорят за план Б. Е, международната общност и ние смятаме, че е, правителство на националното единство, което да се приема от всички либийци, единствената възможност да се възстанови мира и сигурността в страната и да се предотврати ти економически срив. Това не е въпрос на наивност, това е темата на преговорите според мен и според върховния представител. Ако се отклоним от този път, няма да постъпим разумно. Очевидно, ние сме готови да подкрепим подкрепа на преговори. Нашият представител е там, работим с Мартин Кюблер и, както казаха много от вас. Трябва да го аплодираме за усилията му. Той пое инициативата да работи не само с страните в Либия, с общините. Това е изключително важно, защото онези, които познават ситуацията в Либия, знаят колко е важно да се работи на различни фронтове. Той познава региона, знае как да преговаря, но ние трябва да го да му дадем подкрепа. Специалният представител не може да свърши това сам. Има нужда от подкрепа от международната общност и разбира се от съвета за сигурност. Мнозина от вас споменаха и хуманитарната криза. Това е важно, защото в е, една несигурна ситуация, в отсъствието на сигурност, гражданите на страната са онези, които плащат цената. Няма съмнение, че пълното незачитане на международното хуманитарно право правят живота изключително трудно. Европейския съюз е основният донор, освен ЕКО и други проекти са били разработени, за да се отговори на най-спешните потребности на мигрантите и разселените лица. Това не означава, че можем да стигнем до всички, но мисля, че Европейският съюз е най-активният е, фактор в е, тази толкова важна хуманитарна ситуация. Е, нека да споменам и въпроса за нарушението на правата на човека, като говорим за рисковете в Либия, става ясно, че правата на човека се погазват по флагрантен начин. В е, много случаи може да се говори за контрол върху населението и за нарушаване на правата му. Ние трябва да направим всичко това, което е по силите ни. Нямам съмнение, че това може да стане само ако се постигне напредък е, по въпроса за съставянето на правителството, по различни аспекти на това управление, колко души и така нататък. Е, не мога да навлизам в подробности, тъй като разговорите се водят. Но е, мисията по правата на човека е там, за да е, има яснота по това какво точно става. Също така се обучават хора в областта на медиите, така че подобни нарушения да се отразяват и има няколко а, проекти свързани с преходния процес. Господин председател, ще приключа с това. Разбирам, а, че в парламента има силна подкрепа а, да се върви напред а, без а, наивност но да сме наясно с това, че в крайна сметка че политическото решение е най-ефективното. Това не е мек подход. Това е подход, който може да доведе до установяването на ред. Няма автоматично страната да се превърне в Дания или а, друга европейска страна, но това е единственият начин да се стигне а, до някаква стабилност е, и с европейс, помощта на Европейския съюз да се противопоставим на опасността от Даеш. Председателят. Получих 8 проекта за резолюции. Те бяха внесени възоснова на декларацията. Дебатът